прияти. Благодаря ви. И сега преминаваме към гласуване по доклада Ферара на електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието е с множество поздравление на госпожа Ферара. Имаме още един доклад от госпожа Ферара. Страва дума за основни лекарства и търговското им отклоняване. Отново електронно гласуване, моля. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е с мнозинство. Поздравление на докладчицата. Доклад Егърс. Става дума за споразумението с Антора за автоматичен обмен на, за финансови сметки. Моля ви, гласувайте електронно. Край на гласуването. Поздравление за докладчика. Прието е. Доклада Гуетиери. Назначаване на нови изпълнителен директор на ЕЙОПА. Отново тайно гласуване. Ще видите, че лампата ще свети на, на синьо, затова гласуването е тайно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Значението е потвърдено. А сега колегата Киничи, неговия доклад, процесуални гаранции за деца, за подозрени или обвиняеми в наказателни дела. 78 изменение за, против, прието. След това гласуваме предложението на комисията за, против, въздържали се. Прието е. Законодателна резолюция, законодателната резолюция се гласува електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Мнозинство прието е поздравление. Докладът Гайер – Докладът за насоки за бюджета 2017 година, раздел 3. Изменение 25 най-напред. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено. Изменение 26. То електронно гласуване, моля. Абшемо Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено. 27. За? Против? Въздържали се? Отхвърлено. 28. За? Против? Въздържали се? Отхвърлено. 29. Електронно гласуване, моля. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. 300. Отново електронно гласуване, моля. Abstimmung ist е geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. Изменение 8. Електронно гласуване. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. А сега 31. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлено. Девето. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено. 32. На две части. Първата част електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. Втората част отпада. А сега, кой е за десето? Против. Въздържали се. Отхвърлено. Изменение 33. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлено. 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 21 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля колеги. Проверяваме изменение 21. Абсолютно изкушлосен. Край на гласуването. Прието е. Оригиналният текст пада. Преминаваме към 3 4 Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлено. 35-то. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 36 за, против, въздържали се, отхвърлено. 37 за, против, въздържали се, отхвърлено. 38 електронно гласуване, моля. Abstimmung geschlossen. Е Край на гласуването. Отхвърлено. Изменение едно на зелените за против, въздържали се. Не, съжалявам, трябва да проверим. Не е ясно. Abstimmung ist Край на гласуването. Ясно е, прието е. Добре, 13-то. Е, електронно гласуване, моля. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 15. Електронно гласуване. Abstimmung geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 16. Моля, гласувайте отново електронно. Край на гласуването. Отхвърлено е. 39-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлено. 17-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 22 Гласовите електронно, моля. Абстимус Край на гласуването. Прието е. 400. Моля, гласувайте електронно отново. Абсолютно ist Край на гласуването. Отхвърлено. 41 на две части. Първата част, моля, електронно гласуване. Край на гласуването. Прието е. Втората част също електронно гласуване. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 23-то на социал-демократите. Моля електронно гласуване. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. 42. Също електронно гласуване. Abstimmung ist Край на гласуването. Отхвърлено. 18. Електронно гласуване, моля. Abstimmung ist Край на гласуването. 19. Също електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърлено. 43. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлено. 44. За? Против? Въздържали се? Отхвърлено. Второ. На зелените Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. Четвърто. Отново електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърлено. Изменение трето. Отново електронно гласуване, моля. Abstimmung ist Край на гласуването. Отхвърлено. Шесто. Кой е за, моля? Против. Въздържали се. Отхвърлено. Седмо. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Двайсто. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 24 на независимата левица на две части. Първата част е електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. Втората част пада, а сега гласуваме цялата резолюция. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Докладът е прият. Поздравление за господин Гайер. Сега преминаваме към доклада Хюбнер за междуинституционалното споразумение, споразумение за по-добро законотворчество. Първо изменение. За, против, въздържали се, отхвърлено. Оригиналният текст на параграф 2. За, против, въздържали се. Нека проверим, колеги. Съжалявам. Проверяваме параграф 2, оригиналния текст. Край на гласуването. Прието е. Изменение трето за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Параграф 7. Оригинален чест, е, текст на първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част електронно сгласуване, гласуване, моля. Край на гласуването. Прието е. Четвърто на ЕСПП. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлено. Пето за. Против. Въздържали се? Отхвърлено. Второ за. Против. Въздържали се? Отхвърлено. Шесто за. Против. Въздържали се? също е отхвърлено. Оригиналният текст на параграф 12. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Седмо за, против, въздържали се, отхвърлено. Осмо за, против, въздържали се, отхвърлено. И сега Ся, целият текст. Е електронно гласуване, моля. Край на гласуването. С мнозинство прието е поздравление за госпожа Хъбнер. Сега преминаваме към различни резолюции за споразумението за тютюна. Най-напред имаме резолюцията на ГОЕ. Параграф 2, оригинален текст. За. Против. Въздържали се. Против. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Параграф 5. Оригинален текст. За две части. Първата част. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието е. Втората част. Отново електронно гласуване, моля. Абсолютно Край на гласуването. Отхвърлено. Изменение едно За. Против. Въздържали се. Прието е. Добре, нека проверим, колеги. Проверяваме Изменение едно. Край на гласуването. Прието е. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Същата констелация. Нека моля проверим. Проверяваме, защото не е ясно. Проверяваме изменение второ. Край на гласуването. Отхвърлено е оригинален текст на параграф 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Електронно гласуване на параграф 10, оригинален текст. Моля, гласувайте електронно. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Der ist angenommen. Änderungs... Прието е. Трето. За. Против. Въздържали се. Нека проверим, моля. Съжалявам проверка на трето изменение. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Да, отхвърлено е с малка разлика. Електронно гласуване по оригиналния текст на параграф 11. Край на гласуването. Отхвърлено е. Следва оригиналният текст на параграф 12. Електронно гласуване, може. Abstimmung Край на гласуването. Отхвърлено е. А сега четвърто изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека проверим. Електронна Überprüfung, Änderungsantrag. Проверка на изменение четвърто. Край на гласуването. Der ангеном. Прието е. Изменение пето. Електронно гласуване, моля. Abstimmung ist Край на гласуването. Прието е. Изменение 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. Гласуваме резолюцията като такава. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлена е. Сега преминаваме след отхвърляне на първата, първата версия на резолюция. Гласуваме проекторезолюцията на трите политически групи. Гласуваме оригиналния текст на 3, параграф 3, първата част. Кой е за? Против? Въздържали се прието. Втората част за? Против? Въздържали се? Отхвърлено. Нека проверим. Добре. Проверка на втората част. Край на гласуването. Прието е. Прието е. Параграф 4, оригинален текст. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. Първо изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека проверим. Съжалявам, колеги. Проверка на изменение 1. und geschlossen. Край на гласуването. Прието е. Параграф 11, оригинален текст, електронно гласуване. Abstimmung е geschlossen. Край на гласуването. Прието е. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Прието е. Трето, електронно гласуване. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. Електронно гласуване по оригинален текст на параграф 14. Абсолютно Край на гласуването. Прието е. А сега гласуваме цялата резолюция. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Нека проверим, колега, про, колеги, проверки, проверка на целия текст на резолюцията. Überprüfung geschlossen. Край на гласуването. Прият е този текст. С това... С това другите резолюции, проекто резолюции отпадат. С това приключихме гласуването за днес. Колеги, благодаря ви.